групата на ЕКР председателя поиска назначения в, по редица от делегациите. Те са част от протокола за днешното заседание. Ако няма на коментари по тях по, по протокола, тези назначения на участници в делегациите ще